Оксел от сградата на Европейския парламент. Muy buenas tardes, les saludamos desde Bruselas. Добър вечер на всички. Поздрави от Брюксел, от Европейския парламент. Както виждате, цялата сграда се е превърнала днес в едно голямо телевизионно студио. Днес европейците гласуваха за Европейския парламент. Ще говорим за бъдещето на Европейския съюз. Ще говорим на най-различни езици, което отразява езиците, културите в Европейския съюз. Ще можем да говорим на различни езици благодарение на преводачите на Европейския парламент. На къде отива Европа? Това е нашия дебат. Ще говорим за въпросите, които влияят върху бъдещето на Европейския парламент и Европейската комисия. Ще говорим за това дали економическата криза е заплаха за Европейския съюз, дали може да има Европа с правителства, на които са евроскептици. Давам първо думата на комисар Маргот Валстром, която е заместник председател на Европейската комисия, отговаря за комуникационната стратегия. Тя е човекът, който отговаря на европейската отговаря за това да дава информация на европейската общественост за това какво прави Европейския съюз. Сред нас също така е господин Майлю Сепи, който е председател на економически и социален комитет на Европейския съюз. Той е човек, който знае много за економиката и социалните въпроси в Европа. Още един италянец, Рикардо Пересиш, той работи в Института по международни отношения в Италия. Той е работил дълго време преди това в Европейската комисия, човек с огромен опит по европейските въпроси. Сред нас е и Хосе Мария Касадо. Той е професор в университета на град Кордоба. Той е економист и също така има много опит в областта на европейската економика. Сред нас е и професор Ричард Сина. Той преподава в университета на Дъблин. Той е специалист по проучванията на общественото мнение. Той знае много за Евробарометър и за европейската политика като цяло. Сред нас е, е и Кристина Сиганидо. Е, тя е журналистка от Гърция. Сред нас е също така и Доминика Псоцолковска. Мисля си, че успях да произнеса вашето фамилно. Тя представлява газета Виборча, един от най-престижните вестници не само в Польша, но и в целия Европейски съюз. Нека да започнем с госпожа Валстром. Е Едно от нещата, които предизвикват голяма загриженост във връзка с тези избори, е избирателната активност. Какви данни имаме? Доста смесени данни. В някои страни се увеличава избирателната активност. В повечето държави членки е, тя остава на същото ниво, като при предишните избори, а има и държави членки, в които е спаднала. Да, разбира се, има много фактори, които се отразяват и на резултатите, и на избирателната активност. От проучванията на Евробарометър а, става ясно, че националният дебат се отразява изключително много на начина по който гражданите възприемат изборите и а, своето право на глас когато става дума за бъдещето на Европа, ако парламентът има по-голяма власт, смятате ли, че може да е проблем, ако има по-ниска избирателна активност? Всъщност, е, една по-висока избирателна активност увеличава е, легитимността на Европейския парламент. Е, това а, действа по същия начин и на ниво национални парламенти. Но, разбира се, демокрацията не е нещо статично, а, нещо, което да не може да се променя и развива. И за това е необходимо през цялото време да правим всичко възможно тези дебати да се провеждат и на национално ниво. Освен това, именно тук много често хората гласуват за конкретен кандидат и това също се отразява на изборите. Споменахте Евробарометър. Господин Синът поиска думата. действително много важно е да се борим за увеличаване на е, избирателната активност на европейските избори. Е, е, тя в момента е под 50%. И действително в три страни тя се е увеличила. Една от тези страни е Дания, в която същевременно се провежда и е, референдум. Така че гражданите са изключително заинтересовани. Става дума за това, кой ще наследи кралския трон в Дания. И така, в три страни се увеличава, избирателната активност в 4 е намаляла, в останалите е останала сравнително е, на същото ниво. Имаше технически проблем с микрофона на господин Синът. Това е напълно разбираемо, като се има предвид, че предаването е на живо. Добре, в такъв случай какво да направим? Да Повторим ли въпроса? Да. Въпросът беше следния. Вие говорихте за Евробарометър и проблемите, с които можем да се сблъскаме. Да, точно така. Изразих своето съгласие с комисария Валстром за това колко е важна избирателната активност. Не е добре това, че избирателната активност е под 45-50%. Това е сериозен проблем, защото ако се опитаме да начертаем една графика е, на избирателната активност за Европейския парламент, тя действително се увеличава, но е, е, от един момент нататък започва постепенно да спада. Това е сериозен проблем. И това е свържен, свързано и с проблемите с е, списъците на гласоподавателите. В три страни има увеличение на избирателната активност. Една от тях е Дания, в която в момента същевременно се провежда и референдум за а, наседяването на кралския трон. А, нещо, което активизира гласоподавателите. В четири страни спада, е спаднала е, избирателната активност. В три други страни имаме данни, че тя е останала на същото ниво, като при предишните избори. Въпросът е, по какъв начин може да се, обвърз, е, може да се обвърже избирателната активност и значимостта на Европейския парламент? Необходимо е да разберем защо е ниска избирателната активност. Нашите проучвания показват, че има два основни фактора тук. Първо, доколко е лесно хората да гласуват. Оказва се, че всъщност не е много добра идея да се провеждат избори за Европейския парламент в един прекрасен слънчев а, ден, неделен ден, в Европа, когато хората искат да правят нещо друго. Затова въпросът е а, и как се организират европейските избори. В Европа имаше държави, в които изобщо не беше слънчево. Например, днес в Белгия времето беше лошо. Доколкото знам и в Испания валеше. Господин Касадо, дали е възможно да променим датите, така че те да не съвпадат с периода на отпуските. Смятам, че това ще бъде доста сложно. За да постигнем по-висока избирателна активност, мисля си, че тук има много фактори. Започнахме с изборите за Европейския парламент през 79-та година и резултатът днес за нас не беше неочакван. Но не трябва да бъдем обезкуражени, когато става дума за Европа, за нашите мечти. Това, което трябва да укрепваме е информираността в Европа трябва да доближим Европа до гражданите. Можем да преподаваме Европа, за да доближим Европа до гражданите. Да направим така, че хората да са по-информирани за това какво се обсъжда на европейско ниво. И това е особено важно с оглед на Лисабонския договор, който, както знаем, ще увеличи ролята на Европейския парламент ще повиши неговата роля в сравнение с другите европейски институции. Господин Сепи, ако имаме по-силни европейски институции с повече правомощия, дали европейските граждани ще ги разглеждат като по-близки до тях? Смятам, че проблемите не са чисто организационни. Нещата не зависят от това, коя дата е избрана, за да се проведат европейските избори. Смятам, че проблемите като цяло са политически. Тази сутрин, когато отивах да гласувам, си зададох въпроса. Защо пък да не гласувам? Видях, че има много пречки пред моето гласуване. Първо, националните правителства, които непрекъснато очерняват Европа, прехвърлят цялата вина за проблемите на Европа. Второ, Европейската предизборна кампания не беше европейска. Имаше 27 национални избирателни кампании. И те не говориха за европейски въпроси, те говориха за чисто национални въпроси. Ние проведохме проучване и в 20 от 27 държави членки основно се водеше обсъждане за това какво е съотношението между управляващите и опозиционните партии и други политически въпроси. Имаше и някои по-ексцентрични кампании, като в моята страна, в Белгия има етнически проблем. свързан с регионалните избори. В Ирландия е един от новните проблеми беше дерегулирането на дейността на таксиметровите шофьори. Третата пречка. Наистина, комисар Валстром работи много усърдно, обаче Европа се разглежда от гражданите като един много отдалечен от тях бюрократичен орган. Това води до това, че гражданите не чувстват никаква емоционална връзка с Европа. Те не виждат бъдещето си, което да е свързано с Европа. Европа работи за подобряване на социалното условие. Тя има стратегия, но хората не го виждат и за това не искат да гласуват. Но аз не съм песимист. Смятам, че резултатите са приблизително такива, каквито бяха и преди. Смятам, че Европейският парламент има много възможности да подобри своята легитимност. Ако Европейският парламент даде ясни указания и насоки за излизане от кризата. Ако Лисабонският договор е одобрен и Европейския парламент има повече правомощия, то той ще бъде по-легитимен в очите на обществеността. Наближава 9 часа. И с това се включва и Арте 3, така че Кристина, е, е, имаш думата за въпрос. Господин Синът, е, кога ще чуем е, добри думи е, за щастливия край на приключението на Лисабонския е, договор? бихте ли задали въпроса отново? Смятате ли, че приключението, което преживява Лисабонския договор, ще завърши с щастлив край? Всички данни, с които разполагаме, показват, че действително краят ще е щастлив. Има 60% подкрепа в последните проучвания на общественото мнение от февруари насам. Тук става дума от една страна за успешно проведени преговори между ирландското правителство и техните колеги на европейско ниво. Преговори, които ще бъдат финализирани до края на юни. Но също така има и друг фактор. При повтарянето на референдумите се е, задейства един процес на научаване. Хората научават повече е, за въпроса, който се задава. Нека да ви задам още един труден въпрос. Да кажем, ако е, ирландците гласуват е, положително, ако чехите подпишат и накрая Девид е, Камерън реши да обяви референдум в Великобритания какво ще се случи? Ами, зависи и каква ще е последователността на събитията. Ако последователността е такава, каквато вие я изредихте, тогава няма да има проблем, защото тогава британците ще трябва да решат какво е тяхното становище. Ако обаче властта в Великобритания се предаде изключително бързо и много скоро Дейвид Камерън стане министър-председател – още преди ирландците да са имали възможност да гласуват, тогава това може да доведе до доста сериозни проблеми, защото ем, тогава ирландците могат да кажат в никакъв случай няма да, да гласуваме положително по един договор, който се отхвърля от е, Великобритания. Може. А може пък, от друга страна, ирландците да реагират обратно и да кажат точно, точно защото британците го отхвърлят, ние ще го подкрепим. Никой не знае. Добре, още един въпрос. Смятате ли, че гласуването за новия е, президент, на Европейската комисия, председател на Европейската комисия трябва да се проведе след е, референдума? Смятам, че това е въпрос, който трябва да се обсъди на Европейския съвет през юни. Това трябва да се. Това е последователност на събитията, която ще се реши тогава, така че няма как да нагадая по този въпрос сега. И на господин Касадо искам да задам един въпрос. Смятате ли, че социалистите трябва да представят нов кандидат за председател? <coughs> Un experto en, en temas eh, políticos, pero не съм специалист по политически въпроси, но ако искате да се изкажа като учен, смятам, че нормалната процедура би била точно това. Става дума за осигуряване на баланс между политическите групи. А и именно политическите групи, които представляват цялата дъга на всички политически партии в Европейския парламент. Сигурно ще има някакви договорености или преговори, които ще доведат до промяна до сега не е имало сериозни изненади. И с Испанското правителство каза, че се, ще подкрепи и сегашния председател на Европейската комисия, който представлява друга партия, различно от управляващата, така че понякога имаме изненади. Да, всичко е възможно, разбира се. През последните месеци когато видяхме кризата, хората се оплакваха, че Европа не прави достатъчно, за да се преодолее кризата. Госпожо комисар, смятате ли, че Европейската комисия, Европейския парламент трябва да имат повече правомощия, повече инструменти в ръцете си, за да действат тази ситуация. Смятам, че това е свързано с това дали ще бъде ратифициран Лисабонския договор. Той се занимава точно с разпределението на правомощията между институциите и с това какви са правомощията на Европейския съюз. Също така важен въпрос е кой представлява Европейския съюз. Дали има едино лице, един глас, който говори на международната арена от името на Европейския съюз. Ние в Европейската комисия обсъждаме този въпрос и председателят Баросо действаше много бързо и се стремеше максимално бързо да определи европейските интереси, така че да можем да работим в партньорство с други държави, за да преодолеем кризата. Това е нещо, което трябва постоянно да бъде в центъра на нашето внимание, по какъв начин да работим. Защото легитимността ни пред избирателите също зависи от това, дали ще можем да покажем, че ние можем да преодоляваме кризата, както и други политически и економически предизвикателства, които стоят пред нас. Смятам, че вече сме извлекли някои пуки и можем да кажем ясно няколко неща. Първо, към парламента и политическите групи. Не се страхувайте от политическа конфронтация, защото това е което ще забележат избирателите, от което те ще се заинтересуват. Към държавите членки бъдете последователни в това да осигурите европейско измерение в националната политика. Elections. Защото има европейско измерение дори в националните избори. И към комисията всички ние трябва да работим в партньорство и, разбира се, много е важно жените да са представени по-добре. Смятам, че жените трябва да са представени на всички позиции, на всички нива, включително и в Европейската комисия. Госпожа Валстрам, един от проблемите е, че е, правителствата в Европейския съюз често казват е, искаме по-силни европейски институции, искаме те да работят по-добре, но същевременно не са готови да им делегират съответните е, правомощия, защото искат да ги запазят за себе си. Смятате ли, че европейските народи и европейските правителства са готови да делегират повече власт на Европейския съюз? Гражданите е, на Европейския съюз никога не, са, не са имали възможност да обсъждат тези въпроси, защото те чуват само това, е, което им казват техните правителства. А правителствата винаги казват, че Брюксел е виновен. А, ако, ако се случи нещо добро, което идва от Брюксел, те пък го представят за своя лична заслуга. Правителствата не искат да дадат повече власт на Брюксел, защото искат да я запазят за себе си и биха били готови да делегират власт само и единствено, ако е ясно доказано, че това е единствения начин да се справят с някакъв проблем. Но именно това е и ролята на европейските институции, на е, комисията и на парламента. Те трябва да докажат на националните правителства, че именно на европейско ниво може да се действа най-добре. А за съжаление, е, извинявам се много на госпожа комисаря, на практика европейските институции не доказаха това по време на кризата. Единствената институция, която действаше добре, е, беше Европейската централна банка Комисията само произнасяше речи. Правителствата заявиха, че могат да се справят с кризата чрез координация, но стана ясно, че това е невъзможно. Всичко това обаче не се обяснява на хората. Съгласен съм с казаното от Марио Сепи че кампаниите се провеждаха от правителствата на национално ниво, на възоснова на националния дебат. Но въпросът е също какво се случва с европейските политически партии. Ами те на практика не съществуват. Имаха отлична възможност да направят политически въпрос от назначаването на следващия председател на комисията, а всъщност не се възползваха от тази възможност. Тоест, европейски политически партии на практика не съществуват. Те съществуват само когато се вземат решения за това как да се разпредели властта в Европейския парламент. От там нататък всички кандидати провеждат кампанията си въз основа на национални въпроси, а не на европейски въпроси. И така ще видим тук не само ниска избирателна глас... активност, но и нарастване на влиянието на крайно десните и крайно левите партии. Нещо, което е изключително сериозно и изключително тежък е, проблем е, не е, само за Европа като цяло, но и за състоянието на демокрацията в нашите страни. Да, действително, националистическите партии изглежда се справят доста добре, професор Синот. Смятате ли, че това е тенденция в момента в Европа и смятате ли, че трябва да се безпокоим сега? В крайна сметка, притеснително ли е, че по времето на криза национализма нараства? Първото голямо постижение на Европейския съюз беше създаването на вътрешния пазар – и това беше нещо, което сравнително лесно беше постигнато. Да, разбира се, изискваше усилия, изискваше инициатива, но като цяло беше постигнато сравнително лесно. Обаче след това се започнаха действия по редица други политически въпроси, много по-сложни въпроси, като имиграцията, плурализма и тези проблеми се виждат от гражданите като много по-важни, отколкото много други въпроси, особено във времена на криза. По този начин гражданите могат да подкрепят националистически партии. Затова е много важно основните, ключовите партии да поддържат един разумен и стабилен дебат. Обаче големите партии като европейски партии са относително слаби. И е трудно да се намери решение на този проблем. Сигурно това, от което има нужда е една политизация на дебата. Да няма дебат само в парламента, но да има дебат между парламента и другите институции. Т.е. трябва да има процес на изграждане на коалиции не само между партии, но и между институции. Това, което ние можем да правим, за съжаление, в момента не е много, защото Лисабонският договор още не е прият. Дори до степен, че течаните казаха, че няма да гласуват по него, защото дори Лисабонският договор предлага твърде малки промени. Така че има сериозни дилеми и сложности. Има хора, които искат думата. Господин Сепи и господин Пелисих. Тъй като говорим за европейските политически партии, има едно движение, което се появи в Ирландия, Либертас. Сега това движение се стреми да се превърне в едно общо европейско явление, без да бъде чисто европейска структура. Т.е. като че ли у нези, които са срещу Европа, по-успешно изграждат общо европейски движения, отколкото у нези, които са за Европа. Бих могъл да кажа следното. Създаването на Европейския съюз беше много сложно Европейския конституционен договор, както аз предпочитам да наричам това, което повечето хора наричат Лисабонския договор, е един договор, който съдържа елементи, които могат да дадат нов импулс на управлението в Европа. Ще има президент на Европейския съюз е избиран за две години с възможност за преизбиране. И има много други промени, така че не трябва да недооценяваме този договор. Обаче той е много сложен и гражданите просто не могат да го разберат. Но има друг много важен документ Хартата за основните права. Да, това е само допълнителен протокол, но тя ще бъде неотменна част от европейския политически живот. Тя ще бъде нещо като лична карта на Европа. Що се отнася до ксенофобските и расистските движения и Либертас до някъде е свързана с тези движения, аз не се страхувам от тях от политическа гледна точка, защото те не са достигнали критична маса. По-скоро мисля за тях от гледна точка на тяхното въздействие върху общественото мнение. Защото те внушават и идеята за омраза към другите страх от другите. Европа не може да допусне това. Ние не трябва да се страхуваме от другите, не трябва да ги мразим. Не, ние трябва да водим другите. И голяма част от общественото мнение започва да се съгласява с това. Мисля, че трябва да се борим срещу плъзгането към ксенофобията и расизма. И ние можем да се борим, тъй като имаме европейски ценности. Господин Перисич след това един въпрос от е, Кристина. Да, действително. Много разпространено е, е това да се твърди, че всичко, което е направено до сега е било лесно и всичко, което предстои е много трудно. Когато бе подписан Римския договор, всички казаха, никога няма да има митнически съюз, защото е твърде трудно да се постигне. После е, всички казаха, че единния пазар е много е, труден за постигане. След това всички казваха, че еврото няма как да бъде постигнато. Така работи Европа. Това е типично. Мисля, че това, което се случва, е, че тук говорим за една стъпка от един а, процес а, на политически консенсус по отношение на единия пазар към а, процес на политиза, политизация. Тоест хората действително да видят, че това са въпроси, които са тясно свързани с тяхното ежедневие. Да, е, това би било вярно, ако обсъждахме въпроса за създаване на Европейска федерална държава. Но съвсем не говорим за това. Ако смятате, че еврото, едината валута, не е било политически въпрос, е, силно грешите. Беше изключително политизиран въпрос и постигна голям успех. Ще ви дам още един пример. На последната среща на Г20 в Лондон имаше двама американци, един китаец и десетима европейци. Мисля, че това е абсурдно. Никой не ни приема на сериозно. Няма как Европа да участва в управлението на новата световна система, ако на масата трябва да седнат 10 различни европейци. Да, а има и други европейски правителства, които се борят за място на масата. Нарастването на Г-20 е, е, на практика е, намали влиянието на Европа. Така изглежда, госпожа Валстрем. Ще кажа само това. Политическата памет е твърде къса. Всеки може да мисли каквото си иска за амбицията на предложенията на комисията. Но единствената институция, която през цялата економическа криза се бори да защити европейския интерес и се бори за общи действия за справяне с кризата е Европейската комисия. И ние сме първите, които се опитаха да въведат европейската перспектива. Защото, нека да ви припомня, големите държави членки първо казаха не, не са необходими действия на европейско равнище. И всички те бяха готови и въведоха на различни, а, в различни моменти някакви протекционистски мерки. Така че нека да не забравяме ключовата роля на комисията тук. Длъжна съм да защитя позицията на комисията тук. Освен това, именно ние бяхме тези, които защитиха правото на комисията да бъде представена на масата на Г-20. Така че нека да не говорим а, с сарказъм, защото бяха направени изключително много неща. Европейската комисия предприе много мерки, бяха създадени и е, бе създадена и основа за европейски политически дебат. От там нататък от всички вас зависи европейските партии да станат по-добре познати в държавите членки и европейският дебат да се обвърже с националния, защото ако това не се случи, няма да има как да мобилизираме гласоподавателите. Казах че ще дам думата на Кристин за един въпрос, но господин Касадо а, поиска думата преди това. Не смятам, че Г-20 а, показа спадане на а, политическото значение на Европа. По никакъв начин. А, ако нещо спадна а, по важност, това е Г-8. Така че, а, тук а, говорим а, за формация, в която се срещат великите сили, нововъзникващите економики, по-слабо развити економики и Европа ще играе много важна роля в Г-20, разбира се, ако говори с един общ глас. влиянието на Китай в Африка нараства, влиянието на Китай в Латинска Америка нараства, така че Европа има много голям интерес да намери един общ глас. И всичко това е много важно за всички нас, които сме проевропейци. Надяваме се, че изходът ще бъде добър. Няма как да се твърди, че Лисабонския договор напълно а, замества а, Европейската конституция, но все пак е стъпка напред. Започнахме да говорим за избирателната активност и тук а, вече разполагам с, с последните данни за избирателната активност 43%. Това ли очаквахте, госпожа Валстрам? Първите съобщения бяха много песимистични и прогнозите в медиите бяха много по-низки от това, което виждаме като окончателен резултат днес. Разбира се, очаквахме, че картината ще бъде нееднозначна, но това означава само, че имаме още много на какво да се учим и че трябва да си изличаме пулките. Ние трябва да създадем по-тясна връзка с гражданите. Госпожо комисар, не бих казал, че резултатът е нееднозначен. Резултатът е лош. Ние положихме много усилия. Имахме много съгласувани действия между Европейския парламент и Европейската комисия. Имаше комуникационна стратегия, план за комуникация, но трябва да си зададем въпроса. Ако този показател е верен, какво можем да направим, за да увеличим този показател. Защото ако Европейският парламент не обвърже своя дебат а и това, което се случва в Брюксел и Страсбург, с всяка страна, неговата легитимност, легитимността на Европейския парламент ще пострада. Мисля си, че бихме могли да очакваме този резултат. Електоратът не е глупав. Имахме една кампания, която беше изцяло национална. Но, от друга страна, това не беше национална кампания. Просто това беше едно голямо допитване до общественото мнение и хората гласуваха в съответствие със своите национални чувства. Нямаше един общо европейски дебат – но да се казва, че заради това Европейския парламент не е легитимен, ще бъде грешко. По-малко от 50% гласуваха в САЩ на последните избори за Конгреса на САЩ. Обаче ние знаем, че Американският конгрес е един от най-легитимни парламенти в света. Така че ако парламентът е избран с 43% избирателна активност, то той ще бъде абсолютно легитимен и никой не би се оплаквал. Так му обратното. Може би следващия път ще има по-висока избирателна активност, ако забележа, че Европейския парламент работи активно. За да се увеличи избирателната активност, необходимо е да се интензифицира политическия дебат и политизацията на тези въпроси има проблем, защото обикновено европейските избори се разглеждат като избори от втора категория. И... Да, действително този тип данни са изключително интересни. Има спад, това е вярно, но не е толкова голям, колкото аз очаквах. Предполагах, че много хора ще решат просто да си направят шега с европейските избори и ще кажат, е, проблемите на Европа трябва да се е, решат е, на, възоснова на национални проблеми. Решенията за Европа се взимат на база на национални въпроси, но се оказва, че е, резултатите са по-добри от това. Така че не съм такъв голям песимист. Притеснявам се обаче за бъдещето на Европейския парламент, защото Европейския парламент ще има повече власт по Лисабонския договор, но дори днес Европейския парламент има достатъчно правомощия и трябва да отговаря пред избирателите. И именно тази връзка между парламента и избирателите трябва да се укрепи ако Лисабонския договор влезе в сила, ще трябва да се обръща много повече внимание на гражданското общество и на неговото участие на пряката демокрация. И включването на гражданското общество, на социалните партньори, на неправителствените организации в работата на парламента може да му даде повече легитимност. Ние в Европейския в економически и социален комитет създадохме социална програма за Европа. В нея можете да видите 22 карти, в които в под 500 думи са изразени съвсем конкретни предложения – за работата на Европа по-нататък. 150 предложения. И така, ние вече работим с комисията по този въпрос ако успеем е, да създадем един общо европейски дебат по тези въпроси, тогава парламентът ще стане по-легитимен. Необходимо ни е да анализираме и данните страна по страна, за да видим как вътрешната политика влияе на изборите. Давам думата на Кристина за нейния въпрос. Господин Периси, че исках да ви попитам за пакта за стабилност. Смятате ли, Моят въпрос беше за пакта за стабилност. Понастоящем, факта, че дефицита трябва да бъде максимум 3%, е, е създава доста е, тежки условия, защото е, економиката като цяло се е, развива зле в момента. Така че не смятате ли, че е, условията по пакта за стабилност са малко остарели. Мисля, че госпожа Меркел ам, отговори на този въпрос отлично. Вчера тя каза, че най-трудното ще бъде в момента, в който кризата свърши. Защото по-настоящем няма какво да правим а, по по-различен начин. Просто ни се налага да инжектираме средства в економиката. Но когато кризата свърши, тогава вече Бюджетите ще трябва да се управляват на национално ниво и това ще ни създаде много по-големи трудности. Това а, би била отлична тема за следващ дебат. А, сигурен съм, че всички а, тук могат а, да се включат в този дебат, но за съжаление времето ни приключи. А, благодаря много за това, че присъствахте на този дебат. Ще се видим отново след един час.